Euh, Уважаеми колеги, много ви благодаря за присъствието. Започваме с ваше разрешение през конференцията с участието на председателя на комисията господин Таяни и с комисар Габриел. Благодаря за всички. Вие чухте началото на обсъждането на проблемата за цифровизацията. Защо настояваме на тази тема? Това е защото е една ключова тема за бъдещето на Европа и на нашите съграждани. Трябва много да се обсъждаме, защото трябва да имаме правила, трябва да поддържаме цифровизацията. Казвам, че трябва да зачитаме правилата, и а, да направим така, както другите предприятия. Европейския парламент за това настоява за таксуването на мрежите като собствени ресурси. Ще продължим това по време на, на дебата по а, европейския бюджет. Но това не е нещо, което се прави на обратно, а се прави се да има конкурентоспособност. Аз много държа на цифровизацията и на образованието на работещите, на младите започват да работят в цифровия сектор и всички трябва да са, възма, да, да са в състояние да променят работата си. Това е много голямо предизвикателство. Аз благодаря на Мария Габриел за нейния ангажимент и за това, че се опита да да разработи за разширяването на цифровизацията и в, цифрови, и в селските региони. В големите градове а, може човек да има частица от мрежата но в, за това, не, това не е лесно за хората в селските и отдалечените райони да бъдат да, членове на тази мрежа и е необходимо да се работи. Аз благодаря на Мария за възможността да има бежичен интернет в гр... малките гречети, селца, които да се включат в голямата мрежа. Това е една възможност която трябва да се регламентира. Аз казах всичко, което исках да кажа и давам думата на Мария Габриел. Благодаря и на тези да, да благодаря и за тази инициатива, този ден, да се опитаме да намалим разликата между гражданите и европейските институции. Практически всеки месец се провежда някакво събитие, посветено на гражданите и на някаква важна тема. Работим заедно с Европейската комисия за а по въпросите, свързани с Африка и други важни въпроси. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател. Първо е да ви благодаря за вашата ангажираност, за вашата последователност, защото от много години вашата а, визия за цифровизацията продължава а, да ви занимава и да намираме подходящия подход а, за преминаването към цифровизацията. А, близкия а, изток. А, се основава не само на наличието на машини, а на наличието на общи ценности и се, съсредоточава върху основните неща за този процес. Аз искам да благодаря на господин Таяни и на евродепутатите да, за работата, която те вършат за цифровизацията. Ние знаем, че цифров, цифровизацията е един огромен ресурс, но същевременно е един риск а, на, от перифи, периферизация. Искаме да благодарим на Европейския парламент и неговия председател е, за това, че постави в центъра на вниманието нашите проблеми, за да може да се решат тези предизвикателства, предизвикателства да предизвикателствата да можем наистина да а, извършим а, прехода към а, цифровизацията. Има а, 169 милиона европейски граждани, които се приобщават към процеса, защото иначе те остават те са сложни на риска да останат изключени. благодаря на парламента за това, че ни даде при трибуна. Има и също така една тема, която се отнася с нашите европейски предприятия. Ние имаме нашия европейски защитник в, в роботиката също така. В комисията публикувахме Европейската стратегия за изкуствения интелект. Ние бихме желали също така да изнесем на преден план Европа с новата технология, да засилим технологическия си капацитет. Тук говоря сега вече за изкуствения интелект и също така да разгледаме най-важните проблеми, етическите проблеми, за да може да имаме доверие в техническото развитие, за да може да имаме положителни резултати и да и, и също така искам да благодаря на Европейския парламент за неговата ангажираност, защото вече от три години сме започнали това амбициозно пътешествие към цифровизацията, постигаме вече конкретни резултати. Ето, например, роуминга. не оправданите блокажи и така нататък. Много е важно да се приключат преговорите. Говорим за директивата за аудиовизуалните средства, трябва да се осигури равнопоставеност на европейско равнище и също времено да кажем, че ние заедно не би трябвало да изпускаме от поглед и някои допълнителни проблеми. Искам да привлека вниманието ви върху големия пакет, който комисията представя тази седмица днес представихме стратегията за изкуствения интелект, след това ще говорим за използването и вторичното използване на мрежата. Утре ще представим нашето съобщение за дезинформацията онлайн – и искам да благодаря на парламента за това, че наистина допринесе за продължаването на работата по различните предизвикателства. Е, имаме предложение за първи път е, се занимаваме с е, нелоялната политика на отношенията между предприятията и също така в петък ще предложим две предложения, за което което всъщност е символ на това какво означава да си европеец. Ще спра тук. Искам да благодаря и да поздравя председателя на парламента за неговата твърда подкрепа за този европейски подход – който се основава на ценностите, на защитата на интересите на гражданите и на нашата промишленост и благодарение на всичките усилия се постигат конкретни резултати. Имате възможност да, да използвате английски, френски, италиански и български за вашите въпроси. Yes, please. Hi, Йоаннис Антипас from the... Здравейте, Йоаннис Антипас от Гръцки ежедневник. Е, въпросът ми е към госпожа комисаря. Новия пакет за защитата на личните данни, внесен от комисията, предоставя известни възможности на, грани... на гражданите да се да, да правят справки за това как данните им е, се употребяват, се използват от е, големи международни субекти. Въпросът обаче е такъв. Смятате ли, че европейските граждани са достатъчно компетентни, достатъчно запознати, за да отправят такива въпроси към операторите на данни? Смятате ли да разширите това предложение? Благодаря. Благодаря ви за зададения въпрос. Първо бих искал да направя едно разграничение. Онова, за което говорите, по-скоро се отнася за общия регламент за защита на личните данни. А това, което ние сме внесли, е, е за ползването и повторното използване на данни в публичното пространство е, за, за търговски цели трябва, разбира се, непрекъснато да се осведомяват гражданите, така че те да са добре осведомени за своите права. Обръщам вниманието ви на това, че за нас е от съществено значение гражданите да знаят какво се върши с техните данни. Ето защо в сърцевината на нашето предложение е понятието за съгласието. Гражданинът трябва да даде изричното си съгласие, когато данните му ще се е, използват. Това е същественото гражданина да знае от кого, защо, с каква цел, за каква услуга и прочие се използва личната му информация. И ние трябва да, да осведомяваме активно и активно гражданите. Обръщам вниманието ви на един друг регламент, който все още не е прият. Парламента е гласувал. От една страна е регламента за защитата на личните данни, но от друга страна е регламента за неприкосновеността в електронното пространство. Не по-малко важен регламент, тъй като става дума за поверителността на личните съобщения в електронното пространство. И отново в центъра на този регламент е съгласието на потребителя, необходимостта от равнопоставеност. Няма основание за това, за едни равнопоставени услуги потребителите да не са равнопоставени. Нещата еволюират и ние също следва да се адаптираме. Напомням, че ако регламентът за електронната неприкосновеност все още не е прият, просто защото съветът следва да извърши своята работа, парламентът изпълни дълга си, за което му благодаря, имаме и директива. А то, ако сегашната директива действа, но това означава 28 различни нормативни уредби. Освен това, съгласно сегашната директива, операторът може да използва данните само за услуги с добавена стойност. А съгласно регламента, който се предлага, при съгласие на собственика, на субекта на данните, те биха могли да бъдат използвани и за въвеждането на нови услуги, а не само за надграждане на съществуващите услуги. И това би имало сериозно економическо значение. Е, е, и разбира се, ние ще продължаваме и продължаваме да обръщаме внимание на тези въпроси. Следващия въпрос е Мануел Понини, е, Ньюз Дитали. Имам въпрос, който е свързан с измененията, настъпващи на пазара на труда в резултат от цифровизацията и появата на изкуствен разум. За държавите членки, предполагам, биха възникнали определени разходи за повишаване професионалната квалификация на заетите лица, на тези, които биха могли да бъдат заети в цифровизацията утре. И предполагам, при сегашните условия държавите членки не разполагат с кой знае колко възможности за разходи, за извършването на, на публични разходи на пазар на труда. Можем ли да си представим някаква политика на по-голяма гъвкавост, която да даде възможност на държавите членки, които не разполагат с възможност да, да покрият разходите, да, да го направят. Благодаря. Две неща. От една страна подета инициатива за създаването на експертна група на високо равнище, която ще е, изследва въздействието на цифровизацията върху пазара на труда и възможните общи мерки, които бихме могли да предприемем. Но този проект едва сега начева. Преди, преди 5 години нямаше, нямаше е, и помен от това. И на второ място, ние си даваме сметка, че държавите членки ще се натъкнат на затруднения. Но от друга страна, вече са в ход инициативи, благодарение на които общо бихме могли да се справим с предизвикателството. През декември 2016 година създадохме е, Европейската коалиция за цифрова заетост е, в състав от 18 национални коалиции, т.е. не всички 28 държави членки са сформирали такива. И е, вече от една година по тази инициатива се предоставя информация и обучение на милиони граждани. Впрочем, Италия е, е много добър пример в това отношение. По линия на, по линия на младежката гаранция, знаете също, е, се работи, е, за да се засилят възможностите за работа в мрежа. Друга инициатива умения за цифрови възможности. Е, от юни тази година ще бъдат обхванати между 5 и 6 хиляди студенти. Е, европейският бюджет ще заплаща техните стажове, е, така че те да придобият допълнителни знания и умения, прочем не само строго в цифровата област, в областта, в социалната и други области. Обучение е посветено на новите технологични възможности, в цифровата сфера. По други инициативи, вече от една година сме обединили повече от, 1000, от милиони 200 хиляди участници. Има, има какво да се направи и то се върши. Сега просто трябва да се повишава общата осведоменост, е, е, да, да се извърши анализ. Сега мненията са разделени, движат се в крайностите, има ентусиасти, има, има песимисти, що се отнася до това как цифровизацията ще повлияе върху пазара на труда. Но аз тъкмо по тази причина поставям акцента върху цифровата осведоменост и разбира се, държавите членки могат да разчитат и на комисията, и на парламент. И това са, това са неща, които вече се обсъждат и те първа ще се обсъждат. И би следвало да, този размисъл да е съвместен. В цифровата област не може да има ревниво пазени тайни, да, да, да се поставят граници и разделения между големи и малки. Цифровизацията е шанс за всички ни. И, и имаме възможност да, да постигнем бърз напредък, стига да работим заедно. Благодаря. Следващия въпрос. Кориере де Сера, Италия. когато се говори за е, квантови компютри, за изкуствен разум, е, в областта на квантовите компютри Европа за последните 10 години е, е, е, е инвестирала 1-2 милиарда евро, а Microsoft за, Microsoft за, за една година е инвестирал 30 на милиарда. Огромна е разликата. И не рискуваме ли с регламента, който се готви, не рискуваме ли да отблъснем инвеститорите в САЩ и в Китай? Инвеститорите са по-свободни. целта на, на, на нормативната уредба не е да се противопоставя фронтално на когото и да било, да отблъсква когото и да било. Напротив, е, комисията е, възнамерява да се намеси там, където е необходимо, възоснова на доказана добавена стойност е, ние далеч не дължим на свръхрегулирането. Не сме обаче и за правния вакуум, за правото на, на джунглът. Що се отнася до инвестициите, до капиталовложенията, да вземем изкуствения разум. Смятаме с 70% да увеличим ежегодните си инвестиции, така че до 2020 година да бъдат вложени 20 милиарда в областта на изкуствения разум. Говорим общо, комисията, държавите членки и частния сектор. И вече след 2020 година, всяка година, годишно да се изразходват 20 милиарда евро. И отново, Капиталовложенията не са някакъв конкурс. Ние инвестираме не за да се сравняваме с своите конкуренти или съперници. Ние инвестираме в свой интерес. Казах ви за роботиката, за микро и нано електрониката. Влагаме средства, за да, за да растем. Не е важно колко, а къде влагаме тези средства и каква е добавената стойност приноса не само краткосрочен, а и дългосрочен на това капиталовложение, отново възоснова на европейските ценности. Е, подхода на Европа не се основава само на конкурентоспособност, не само на съперничество и съревнование с другите, а, а нашият подход се е, поставя в центъра човека, интересите на, на гражданите, е, нравствените въпроси, това заявява Европа в своя подход. Нека не се боим да заявим своето европейско мнение. Председателят на парламента е, даде много добър пример. Спомняте ли си преди три години е, е, регламента за защитата на личните данни? Тогава разговорите определено не сочиха, че ще стигнем до днес. Проявихме храброст и постигнахме днешното състояние, с което можем да се похвалим. Нека упорстваме в същия дух. Posso aggiungere... И вероятно аз бих могъл да добавя, е, Едно е да се говори за свръх регулиране, което разбира се е, е бреме. Е, не говорим за бюрократизация. Но когато ние говорим за, за нормативна уредба, то, то имаме предвид такава, която може да стимулира конкурентността и конкурентоспособността и вътре в рамките на Европейския съюз. И имайки предвид спецификата на, на Европейския съюз, наш дълг е да отстояваме и европейската самобитност в кинематографията, например. Del е possono trasmettere liberamente film realizzati negli Stati Uniti in lingua Ако големите, гигантите в е, интернет могат да разпространяват е, филми, произведени в Съединените щати на английски язик, това фактически представя нелоялна конкуренция по отношение на европейската кинематография. Е, в която, разбира се, е далеч по-лесно да се намери пазар за един англоязичен филм, за разлика от един филм на български, на немски или на италиански. Не можем обаче да унищожим е, е, е, една такава важна културна индустрия, каквато е кинематографията в Европа, просто в името на пазарната либерализация. Разбира се, големите в интернет могат да, да настояват за, за пълна либерализация, обаче както по отношение на всякакви други изделия и произведения, които се внасят отвън в Европа, този внос фактически следва да се регламентира и следва да се обложи. Знаете, днес големите оператори в интернет, доставчиците на съдържание, не плащат данък. Всеки случай не го плащат в Европа. Възниква и въпроса за свободата, свободния достъп до информация. Твърде често е, е, механизмите за търсене в интернет е, са и носители на рекламно съдържание. И по този начин операторите на, на това съдържание, на тези платформи в интернет, отнемат оборот от други е, средства за реклама, е, обществените телевизии и, и, и радио, вестниците. Така че е, следва да държим сметка за това, че европейската културна самобитност следва да се опазва – наред с свободата на, на печата, с плурализма на, на, на осведомяването, на достъпа до информация, е, е, е, човек може, разбира се, да се осведоми за, за последните новини от Google, но, но Google е агрегатор. Той събира просто новините на едно място. Но ако ме интересува субективно мнение, ако ме интересува политическа позиция, ляво, дясно, ако искам да, да, да имам независимо свое становище или, или да, да чуя други независими становища, да не говорим за фалшивите новини, то трябва да имаме, имаме възможност да потърсим информацията къде, където преценим за най-подходящо. И разбира се, в интерес на европейската културна продукция, просто на европейската културна самобитност. Но, но не става и дума за, за свръхрегулиране в никакъв случай. Знаете, е, футбола е игра, която мнозина не обичат. Но как се играе футбол? Има две врати, теренът е, е разчертан, има си съдия, И е, знаете, е, е, Шампионската лига даже настоява за някакви допълнителни правила и контролни механизми. ето, ето, ето, ето това е същото. Нали, трябва да има някакви правила. Не може, примерно, се пускат на пазара чисто просто да кажем пор, порнография или пропагандни материали за ислямска държава. А, и, и, да, и, това, това не може да мине без правила. А, гръцка телевизия Госпожо комисар, господин председател на парламента. Очевидно е, че сме изправени пред опасността от социално разделение между тези, които имат достъп до и, и, и познания за цифровите технологии и онези, които са чисто и просто неграмотни. И въпросът ми е, възнамерявате ли наред с а, нор, нормите, които възнамерявате да внесете, да популяризирате своеобразен етичен кодекс. Тъй като само директивата за неприкосновеността на личното пространство е, в, е, електронната среда е, поражда и известен демократичен отпор. Защото напоследък ставаме свидетели на това, че комисията увеличава обема на директивите е, за поставяне на цифровото, на цифровото пространство под контрол, без обаче, без обаче да отстоява морала, етиката е, в цифровата среда, е, без да въвежда инструментариум за защита на гражданите от онези, които контролират цифровата среда но, но, но не са частноправни субекти. Е, да кажем, твърде свободният достъп на всички полицейски, военни тайни и прочие служби. Как ще търсите това равновесие? Благодаря ви за въпроса. Както казах, подходът на комисията е да се намесва когато и както е необходимо, и то възоснова на неопровержими сведения. От друга страна, обстановката се мени ежедневно, от което следва е, постоянната необходимост да разполагаме с надежна информация, за да решим един или друг въпрос. И сега е, очертанията стават по-отчетливи. До сега ние сме излизали с предложение, чиято цел единствена, е, единствена е била да получим обща представа за мозайката, за картината. Е, но ние вече, от тук нататък, задаваме въпроси в защита на нашите съграждани. Е, забраната на териториалното блокиране. Какво означава това? Това означава да се забрани практически дискриминацията по отношение на интернет и на съдържанието в него, възоснова на местожителството на, на, на е, картата за самоличност. Друга една инициатива е за нелоялната търговска практика в електронното пространство. Търсим прозрачност, тъй като за гражданите и за малките и средни предприятия е от съществено значение да знаят защо условията за предоставяне на услугата се променят от един ден на друг, без каквито и да било основания, защо им ползват данните, да вземем машините за търсене. Ако сте на, на до пето място, повече от 80% от потребителите ще ви видят. Ако ви сложат на десето място, едва ли 10% от посетителите ще ви видят. Подобни пречки за малките и средни предприятия биха могли да се окажат бедствени, катастрофални. Това са въпроси, които ни, които ни занимават и които ние задаваме. И сега, що се отнася до, до кодекса на поведение, е, бих искала да спомена отново нашата стратегия за изкуствения разум. Ние е, предлагаме създаването на европейска коалиция или европейски колианс с участието на държавата, на, на, на гражданското общество, на, на експерти. Ще посветим вниманието си именно на тези въпроси за етиката, за, за морала в новите технологии. Като намерението ни е повече от ясно. Наистина да, да започне работа тази, тази група юни-юли. Излязоха, получихме стотици кандидатури, след като обявихме конкурс за експерти и, и вървим по този път. Тези въпроси е, е, не, сме ги, не сме ги пренебрегнали. Работим по тях, опитвайки се да насочваме вниманието си към най-важното, така че цифровият пазар да бъде довършен и да, да, да почива на една солидна основа, върху която за напред да преодоляваме ежедневно възникващите предизвикателства. Благодаря на всички колеги, приятна вечер!